Именно заради това нашите ангажименти са толкова важни и ние трябва да продължим да работим с тези страни. Благодаря много, господин комисар. С това приключваме дебата по тази точка. Има пет предложения за резолюции, представени от различни политически групи. От зелените социалистите, АОД, НП, и Обединената левица. Дебатът е закрит. Гласуването ще се проведе утре в 12 часа. Следващото заседание е утре, четвъртък, 7 април от 9 до 1 часа и от 3 до 5 часа след обед. Дневният ред е публикуван на уебсайта на Европейския парламент. Закривам заседанието. Приятна вечер!